Good morning, everybody. Добро утро. Предлагам да започна заседанието. Първата точка е доклада на Никол Кил Нилсен под заглавие Жените изменението на климата. господин председател. Уважаеми колеги, искам да благодаря на моите колеги. Радвам се,